Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme... Уважаеми дами и господа, продължаваме заседанието. Давам а, думата на госпожа Подимата. Не. Не, казва председателя. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, като един от подписалите резолюцията за укриването и неплащане на данъци, и от името на гръцката делегация, която трябва да хване полета си, искам да ви помоля, ако колегите са съгласни, да промените реда на гласуването и да се гласува по тази резолюция веднага след 11-та точка от дневния ред по а, общите тарифни преференции. Знае, че това е извънредно искане от моя страна, но а, обстоятелствата са такива, че се налага да поискам. Има ли някой, който е против? Госпожа Чернако. Мисля, че госпожа Подимата е права. По причината, която тя изтъкна, и аз моля да се да изтеглим гласуването на а, въпроса за данъчното избягване за по-рано. Добре, тогава ще процедираме както предлагат колегите господин Оди. Не съм против, но тъй като парламентаристите са Искам да ви помоля да не, бъда, да не бързате много, тъй като списъците ни са подредени и може да настъпи объркване. Така че не бързайте. Не се безпокойте, господин Оди. Значи, прилагаме, приемаме е, направените предложения. Няма да бързам. Имам обаче няколко съобщения. Господин Владимир Ремек ме информира за своята оставка като член на парламента от 16 декември 2013 година. Той си е подал оставката. в Европейският парламент, съгласно член 4, установява, че мястото е свободно.